Okay, friends, uh, we start. И така, приятели, започваме заседанието. Ще се придържаме към дневния ред. Има превод. Знаете какви са альтернативите. Искам да спомена само, че ще имаме 30 посетители от Търговската камера на Виена – след когато започнем дискусиите за командироване на работници. Тази група е поканена от госпожа Моран Шертие. Сега трета точка. Тук става дума за здравето на възрастните работници. Това е презентация на пилотен проект, който бе започнат от парламента. Давам думата на господин Копен от ЕО ОША организацията. Имате думата. Благодаря. Аз ще дам след това. Дали може да дадете думата на комисията? Добре, естествено тогава комисията може да започне. Това е госпожа Шарлот Гидион Форш. Благодаря. Добро утро. Казвам се Териза Мойтиньо всъщност. Аз за, замества моята колежка от комисията. Тя не можеше да дойде днес, но най-напред искам да благодаря на Европейския парламент за подкрепата на този пилотен проект. Имаме демографска промяна в Европа. Населението застарява, затова темата на възрастните, за здравето на възрастните работници е много важна. Ще говорим за резултата на изследването след няколко минути, ще видите колко, е релев... колко са релевантни резултатите. Активът на Европейския съюз са хората. Трябва да работим заедно, за да може всеки индивид, включително и възрастните хора, да изпълнят своя потенциал и да допринесат колкото се може повече до развитието на нашето, за развитието на нашето общество и вътрешния пазар. Затова комисията разглежда темата като много важна. Естествено, важно е хората да могат да работят дълго и продуктивно. В този смисъл е разработена и стратегията на Европейския съюз за периода 2014-2020 година, стратегията за безопасност на трудовото място, където е отразена демографското развитие в Европа. Има конкретни мерки, които са приложени. Това са действия, предприяти в рамките на пилотния проект. Това са добри практики за подобряване на условията на труд, поощряване на мерки за интеграция, реинтеграция и създаване на Европейска агенция за кампании, за кампания за здравето на работното място за всички възрасти. Такива действия са много важно, е, важни за здравето на хората, за да може те да работят по-дълго. Това е обаче и много важен елемент на устойчивостта и продуктивността на обществените финанси. Здравето на работниците е също така важно в светлината на социалните права. В този дебат ние вземаме предвид развитието на нашите общества и новият начин на работа. Е, тук става дума за правата за безопасно работно място. Тези права са много е, важен централен елемент с, с социалните права. Здравето на възрастните работници предпостави определени е, потребности на възрастните работници и тези потребности трябва да бъдат релевантно отразени в нашата политика. Затова е много важно за успеха да привлечем в изработването на нашите политики всички заинтересовани страни. В заключение искам да кажа, че безопасността на работното място е не само важно за това хората да работят по-дълго, то е важно също така за това, когато хората се пенсионират, те да продължат да са в добро здраве. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на организацията, на представители на организацията и Оша. Благодаря. Искам да напомня на колегите за целите, които бяха прияти и одобрени през 2012 година, а именно обмен на добри практики и предприемане на допълнителни мерки за подобряване на здравето на всички работници и служители. Естествено, трябва в нашите политики да отразим и проблема за възрастните работници. Тук са необходими анализи и изработване на допълнителни политики, включително рехабилитация и подкрепа на обмен на добри практики на равнище компании. С тези е, цели Имайки предвид тези цели, работихме и развихме различни изследователски методи, за да анализираме ситуацията на различни нива. Най-напред анализирахме настоящата ситуация в науката и ситуацията в държавите членки, в какъв контекст се движи науката. анализирахме политиките и стратегиите в Европа, как се прилагат тези политики и инициативи в Европа и как тези приложени политики и стратегии се приемат на работното място, как ги възприемат работодателите и работниците и служителите. Заедно с това се съсредоточихме върху три области <clears throat> – застаряваща работна сила, разпределението между половете, рехабилитация и реинтеграция на работното място. Важно е да се каже, че проектът бе структуриран по един начин, който <clears throat> осветляваше не само необходимата информация, но осветли и въздействието на самото изследване. Имаше 20 семинара в различни държави членки в които семинари участваха социалните партньори и другите заинтересовани страни. Говореше се по теми като рехабилитация и зелени работни места. За първи път заинтересованите страни се събраха на една в, на една кръгла маса и обсъдиха важните теми. Свързахме се с ключови експерти, говорихме по, по въпроси като структурата на политиките и тяхното прилагане. Организирахме дискусии в малките и средни предприятия. Е, говорихме с, с е, об, хора заети с управляване на човешките ресурси, работодатели и работници. Обсъдихме е, пречките и мотивациите за работа. Освен това, организирахме семинар с 100 участника – по темата. Поканихме депутати от тази комисия, поканихме и експерти. Имаше един много стимулиращ дебат. Сега ще премина накратко през основните резултати на този проект. Развихме 31, изработихме 31 доклада, като описахме контекста на материята. Тук бяха важни въпроси като економическата ситуация, социалните системи, застаряващото население, т.е. представихме диахронията на проблема. Освен това, говорихме за действията, политическата действия, основавайки се на тези доклади. Тук са отразени е, резултатите от семинарите и консултациите с експертите. Освен това, анализирахме пенсионните системи на държавите членки. 65 и е средната възраст за пенсиониране. В някои държави членки тя е по-висока. Само някои държави членки са предприели допълнителни мерки за <clears throat> подобряване на безопасността на труда и за подобряване на здравето на възрастните работници. Заетостта Справедливостта, образованието, това са основни области, които са засегнати от съответните политики. Важно е да имаме една обща рамка за създаването на тези политики. Тези, тази рамка се основава на възможността на възрастните работници да, да работят. Ние се съсредоточаваме по-скоро върху една концепция за устойчива работа и устойчива заетост. В Финландия, например, тези политики се координират от едно министерство. В нуждата от координация виждаме и в другите държави членки. Освен това, Анализирахме и отделни случаи на националните системи, системи за рехабилитация и реинтеграция на работното място. По отношение на рехабилитацията мога да кажа, че тук са включени всички процедури, които имат с цел да въведат, да реинтегрират работници на, работ... на трудовия пазар. Осветлени са въпросите за ранното пенсиониране, пенсиониране по нетрудоспособност. Е, ранната намеса е основен фактор за успех. Мерките по рехабилитация се оказват най-ефективни през първите 6 месеци на нетрудоспособността. Колкото по-дълго време един човек е нетрудоспособен, толкова по-трудно е реинтеграцията на трудовия пазар. Държавите членки трябва да се съсредоточат върху здравеопазването, върху домашните лекари, и да се съсредоточат върху капацитета за работа, а не нетрудоспособността има най-добрите системи, предлагат специфични подходи, мултидисциплинарни е, подходи, като се съсредоточават не само върху здравеопазването, а и върху а, е, трудовите умения. Е, тези стратегии са по-трудни за прилагане при малките и средни предприятия, тук преценихме, че техническа подкрепа за тези предприятия ще е много важна и полезна. Освен това, говорихме за добрите практики, говорихме, интервюрахме представители на компании, технически служители, управители на човешките ресурси, Мислехме за насоки, свързани с успеха и основните пречки за реинтеграция. Оказва се, че малките и средни предприятия имат най-големи проблеми. Много от тях не знаят, не са осъзнали нуждата от е, предприемане на ранни мерки. ролята на микро и малките е, предприятия е много важна. Важна е и управителите на човешките ресурси в тях. Но има и добри примери в тази област. Те са свързани с е, схеми за подкрепа и схеми за финансиране. Виждаме, че има голяма нужда за заостряне на вниманието на малките и средни предприятия към евентуална външна помощ за решаване на проблема с възрастните работници. По отношение на резултатите може да кажем, че има големи разлики между държавите членки по отношение на демографското развитие. В някои държави членки развитието е по-бавно от други, е по-бързо. Всичко това е свързано и с различни фактори, като например кризата. А, освен това, занимахме се с анализ на социалната система, пенсионната система. Държавите членки се съсредоточават главно върху увеличаване на заетостта във всички възрастови групи, а не толкова върху подобряване на условията на труд подходите на държавите членки се различават. Е, за нас е много важно да се обменят добра, добри практики, идващи от, например, Финландия, Германия и Австрия. Бихме се застъпили за един по-холистичен подход. Нашето общо заключение е, че трябва да вземем предвид както нуждите на младите, така и нуждите на възрастните. Освен това, хубаво е да има целенсочен подход, индивидуален подход, комбиниран с един общ холистичен подход, който да има за главна цел подобряване на условията на труд. Подкрепа на малките и средни предприятия е важен, социалният диалог е важен. So all of this research work uh, всичко това through the work of the agency in the form of the healthy всичко това трябва да се влее в една обща кампания, една кампания, която бе провеждана за две години, която включваше хора от всички възрасти. Тя ще продължи и следващата година. Инициативата на парламента беше безценна, тъй като тя подаде много важен материал за тази кампания. На 21 този месец ще представим резултатите от проекта. Сега по отношение на практическите резултати мога да кажа, създадохме насоки, насоки, които са преведени на националните езици. Надяваме се, че това ще е инструмент, който ще е от полза на работодателите за по-доброто управление на, на, техните, на тяхната трудова сила. Резултатите на изследването също ще бъдат популяризирани и чрез различни мероприятия, включително и онлайн. Може в тези резултати да се види начинът по който ние се опитахме да комбинираме различни подходи, за да се справим с застаряващата работна сила. Благодаря ви за възможността да говоря пред вас. Надявам се, че, интерес, че резултатите от проекта ще са интересни за вас. Благодаря ви. Благодаря. Не е, не е само обща представя. Е, е, една минута за господин Кристенсен и след това ще започнем с гласуването. Благодаря, господин председател. Най- напред искам да благодаря на докладчика за представянето на темата. И е, е, да благодаря за чудесната работа по темата за здравите и безопасни условия на труд, е, нещо, което искаме да имаме в цяла Европа. Вашата работа е високо оценена от Европейския парламент като правите доклад в рамките на стратегическите рамки за здрави и безусловни условия на труд, Европейският парламент работи за подобряването на условията за труд, за създаване на устойчиви условия в работната среда, за да може комисията и страните членки да разработят необходимата политика за тях и призоваваме страните членки да отбележат необходимостта от реинтеграцията и реабилитацията съответно на пилотните проекти за здравето и безопасни условия на труд за всички работници. Беше много интересно да научим нещо повече за пилотния проект и приказвам комисията да вземе предвид вашите препоръки и да продължи работата в тази насока. Благодаря. Имате думата, госпожо. Благодаря. По отношение на демографското развитие, трябва да кажа, че Застаряването на населението е нещо, което е изключително важно. Във вашия доклад сте видели, установили сте, че в страните, където няма добри решения, липсват главно ресурси. Според вас, Има ли обмен на практики между държавите членки? Вие сте изработили тези насоки, това е чудесно, обаче би било хубаво, ако не всички, ако достигнете не само държавите членки, но достигнете и предприятията с тези насоки. Има ли един пример, който може да ни дадете а, за добра практика? Perhaps a short answer from you, Osha. Yes, thank you. Thank you for the comments and, and thank... Благодаря, благодаря за вашите забележки, благодаря и за зададения въпрос. Мисля, че да, от предимствата на Европ... Европейския съюз е многообразието Например, особено в северноевропейските страни виждаме едно застаряващо население а, и още през 70-те години бе идентифициран този проект, процес, започна работа за координиране на политиките за постигане на ефективна рехабилитация и връщане на работа на възрастните работници. Настъпи промяна в отношението към първичните грижи не само да се установи дали дадено лице е годно да работи или не, но също така и за помагане на адаптиране към условията, новите условия на работа. Това са, има различни положителни примери в това отношение, които могат да бъдат използвани от други страни. Разбира се, има и примери за конкретна помощ, насоки, инструменти и финансиране за приспособяване към новото работно място. Сега накратко от госпожа Макентар. Благодаря, госпожо председател. Очевидно, става дума за много важен въпрос. Е, жалко е, че нямаме достатъчно време всички да участват пълноценно в този дебат мисля, че работодателите имат същата отговорност към възрастните си работници, както към всички останали. И не трябва да се използват доводи, за да се избягва найемането на по-възрастни работници. Необходима е оценка на рисковете, особено за по-възрастните работници. И аз ще кажа, че съм лично заинтересувана до този въпрос. Много от нас тук нямат никакво намерение да се пенсионират на 60 или над 60 години. И е, се установява, че над 62% от тези, които са над 50 годишна възраст, се чувстват по-добре, отколкото когато е да било друг път преди това. Значи мисля, че трябва да видим каква е ще е добавената стойност, която ЕСЕ може да даде, за да помогне на страните членки, така че да се даде възможност и на работодателите, и на по-възрастните работници да продължат да участват пълноценно на пазара на труда. Благодаря, госпожа Макентайр. Да, аз съм абсолютно съгласна с това, че демографската еволюция е нещо, с което трябва да се занимаем. И искам да помоля председателката да посветим на демографското развитие поне едно заседание, за да може да осветлим темата от различни перспективи. Благодаря. Несъмнено това е един от въпросите, който трябва да бъде обсъден и ще вземем това предвид в, в, в бъдещата си програма. Ще потърсим възможните дати и лица, и в които ще участват, и въпроси, които трябва да бъдат обсъдени на заседание на комисията. За сега обаче приключваме тази дискусия ако нямате нищо против, защото мисля, че трябва да продължим нататък по програмата. Само да кажа нещо, тъй като аз отдавна работя по въпросите на демографията. Мисля, че ще бъде по-практично да, имаме едно подобно заседание а, заедно с комисията, а, економическата комисия, заедно с комисията по въпросите на заетостта. Ще помислим, казва председателката. Това е интересно предложение. Най-младите и, на, и по-възрастните е, са онези, които се нуждаят от по-специално внимание, за да могат да намерят мястото си на пазара на труда. И така, сега ще пристъпваме към гласуване. Готови ли сте с картите? Започваме с Европейският фонд за приспособяване към глобализацията. Става дума за проекта а, добив на петрол и е, петрохимикали в Естония. Започваме гласуването. Прекратете гласуването. Uh, така, край на гласуването. Един в повече има от НП, който е гласувал. Сега е добре. 44 за 6 против. А сега продължаваме към авиационната стратегия за Европа. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 14-то изменение. То пада. Всичко пада до, параграф, до, до 26-то изменение. Тук е, а, социалистите са поискали разделно гласуване. Значи текстът стрес is that the aviation sector competition between them и прочие. А, значи за, против, може би се отхвърля, но трябва да проверим. Гласуваме поименно по първата част на 26-то изменение. Отхвърля се този текст. Втората част на изменението за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, хаш, за е, против въздържали се приема се. Тридесет и пето. 35-то изменение на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. 36 шесто. за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Ж за против въздържали се приема се. 39-то изменение за против въздържали се приема се. Компромис И за против въздържали се приема се. 51 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Й за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. 61-во изменение отпада. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 Н, компромис Н за, против, въздържали се, приема се. 82 изменение за. Трябва да се гласува фразата включително а, отказът или оттеглянето на права а, за приземяване, за кацане. Including the denial or withdrawal of landing rights на английски, значи за, против, държали се вероятно се отхвърля. Гласуваме поименно за 82. Край на гласуването. Отхвърля се. 80-то изменение за против въздържали се. Отхвърля се. Проверка ли? Добре. Поименно гласуваме за 80-то изменение. Край на гласуването. 80-то е прието. 82-ро. Поправя се председателя като 87-о за, против, въздържали се, приема се. 85-то за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис О. За, против, въздържали се, приема се. 99-то изменение за. Това е устно. Устно изменение. 99-то за, против, въздържали се, приема се. 100. Изменение номер 100. За, против, въздържали се, приема се. Струва ми се, че се приема, но нека проверим. Гласуваме поименно. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. 101 за, против, въздържали се. Приема се. 102 за, против, въздържали се. Проверка за 102 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, Извинявайте, каза председателката, ще трябва да проверим 104-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването и виждам, че то се приема. Компромис П. За, против, въздържали се, приема се. 112-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 130 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q, Q за, против, въздържали се, приема се. Компромис R за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Б компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за против въздържали се приема се. Изменение 8 се приема, 9 за против въздържали се приема се. 11 за против въздържали се приема се. 12 12 изменение за против въздържали се приема се. И сега а, гласуваме а, за цялото становище, проекто становище с направените изменения. Гласувайте, моля. И ако сте приключили, край на гласуването. 46 за, 6 против. Благодаря на всички, които са работили по проекта становището. И сега продължаваме с проекта становище по признаване на професионалните квалификации за навигация по вътрешните пътища. 65-то изменение е, за против приема се. Искате да проверим. 65-то изменение проверяваме. Гласувате поименно. Край на гласуването. 65-то изменение се отхвърля. Компромис ХАШ за против въздържали се. Е, трябва да проверим проверка по компромис ХАШ. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис И. За, против, въздържали се. И трябва да проверим и тук. Гласувайте, моля. Компромис И. Край на гласуването. Приема се. 51-во изменение. Това е устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 69-то. За, против, въздържали се, приема се. 14-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 15-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 70-то. За, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, проверка, 16-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Член 11, 72 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 20 изменение. За, против, въздържали се. Трябва да проверим. 20 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 20-то изменение е прието. 21-во изменение за, против, въздържали се. Тук трябва да проверим по именно гласуваме за 21-во изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис Йод за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се. Проверка за 84-то. Приема се. Компромис е, Н. За, против, въздържали се. Приема се. 86-то изменение. Против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, държали се, отхвърля се. 91. За, против, въздържали се, приема се. 92 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 31. Устно изменение за променяне на а, думите изискуемите минимуми. Гласуваме по 31-во изменение за, против, въздържали се. Трябва да проверим 31-во изменение. Гласувайте, моля. А сега край на гласуването. И а, това се приема. 93-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 94-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 95-то изменение. Ще проверим 94-то изменение. Гласувайте за 94-то. Край на гласуването. Приема се. Деведесет и пето. За, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се. Ще проверим 96-то изведение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 32. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 33 и 99 заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка за изменения 33 и 99. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приемат се. 34 и 100. Заедно ги гласуваме за, против, въздържали се, приемат се. Проверка. Промер, проверка за 34 и 100. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърлят се. 35-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за. Извинявайте, казва председателката, то отпада. 36 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Сто шесто за против, въздържали се. Тридесет и седмо е оттеглено. Значи гласуваме за, 30, за, 100, за 106 гласуваме още един път за, против, въздържали се. Проверка за 106 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Тридесет и осмо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 108 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40 заедно с 111 за, против, въздържали се. Бих предпочава да проверим резултата по а, тези две изменения 400 и 111. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приемат се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 142 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. Първо, за, против, въздържали се, приема се. А, е, отхвърля се по-скоро. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Проверка по изменение 45. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, приема се или е отхвърлено. А, въздържали се, значи се приема. Изменение 3 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим изменение 3. Трето. Гласуването приключи. Приема се. Компромис А. За, против, въздържали се. Приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, проверка по изменение 8, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Прембил на точка 27, първата част по изменение 64 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по изменение 64. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с един глас. Втората част е оттеглена. Така че отиваме на изменение 11. За. Против. Въздържали се. Проверка. Лин Бойлан. Изменение 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. 39 гласа за. Сега гласуваме становището с измененията към него, електронно гласуване, начало на гласуването. Гласуването приключи. 44 гласа за, 8 против. Поздравление за Лин Бойлан. Madame Мелан, eh, has... Следва доклада на колегата Мелен. Доклада се нарича Възможностите на ЕСА за подобряване на достъпа до медикаменти. Има само една политическа група, която подкрепя компромисните изменения. Значи в комисията трябва да решим дали ще гласуваме или не. Гласуваме по електронен път. Начало на гласуването. Има много компромисни изменения. Има подкрепа само за някои от тях от страна на една политическа група от страна на СПД. Така че трябва да гласуваме за това дали да гласуваме въобще този доклад. Госпожа Макентайр, моята група не е подписала измененията или компромисите, но бихме могли да гласуваме по някои от тях. Така че би било демократично да гласуваме този доклад. Съгласни ли сте? Добре, значи ще гласуваме по стандартния начин. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 19 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване по изменение 19. Гласуването приключи. Okay. The secretariat, uh, Секретарията препоръчва да гласуваме още веднъж. Гласуваме изменение 19. Начало на гласуването. Електронно гласуване. Край на гласуването. That one is adopted. Приема се. Изменение 58. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Изменение 58. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. E. E, Компромис Е за против, въздържали се, отхвърля се. 22 за. 27 седем, значи. За, против, въздържали се, отхвърля се. Госпожа Макинтар говори без микрофон. Искате проверка по 27, така ли? Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, отхвърля се. Беше пределно ясно. Начало на гласуване пак по компромисно изменение F. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 за. А, значи то е оттеглено. Може би 34-то тогава. 34-то. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 35. е. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се, според мен. 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85 е оттеглено. Компромис Г за против въздържали се отхвърля се. 43-то останалите отпадат. 43-то за против въздържали се отхвърля се.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 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Проверка по 37 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис И. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Й. За против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по компромис Йот. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Шестдесет и две за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Л за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М за, 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74. Проверка по 73-то. Начало на гласуването. Начало на гласуването по изменение 73. Край на гласуването.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 И така отиваме на изменение 83, страница 7. Всички останали отпадат. Изменение 83 трябва да гласуваме. Изменение 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка по 83. Начало на гласуването. Край на гласуването. Подхвърля се. Компромис А, тъй като другите изменения са оттеглени. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 е следващото за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 26 за,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 Извинява се председателката за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме по установището с измененията към него. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Докладчика иска да се изкаже. Заповядайте, госпожо Мелан. Е, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички колеги, които работеха по този доклад. Доклада е с много технически характер. Ние се опитахме да работим по един неутрален начин. Бяха внесени 85 изменения. Първоначалният текст нямаш как да бъде особено дълъг. Искам да благодаря на всички, които участваха на заседанията на докладчиците в Сянка. Мисля, че успяхме да се справим с 90% от днесените искания. Жалко е, че резултата е такъв. Предполагам, че в тази комисия това не се случва често, ще си отбележа, ще запомня онова, което се случи. Аз имам чиста съвест, спокойна съм. Ще има голям брой европейци, които ще станат още по-големи евроскептици в резултат на това, което се случи сега. нашата комисия, значи няма да има становище за предводещата комисия. Измененията бяха насочени в крайна сметка към това да се гарантира достъп до медикаменти за всички хора. Не мога да кажа, че съм разочарована. По-скоро съм тъжна, госпожо председател станахме свидетели на една политическа шарада, която ни беше наложена. Благодаря, господин Каза поиска думата. Благодаря. Можем ли да преминем към следващия доклад, моля? Така ще постъпим. Това е доклада на Георги Пирински. Това е следващата точка. Започваме с компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Господин Пирински казва, записано е, че искаме електронно гласуване по този компромис. Трябва да стана, така ли? Много хора говорят. Станете, моля. Compromise 3. Stand up. On this one. Do we have it? And I guess Agnes also uh, will stand up. Uh, enough to have Достатъчно е, за да имаме поименно гласуване по компромис 3. Начало на гласуването. Гласуваме компромис 3 господин Пирински видя. Все още гласуваме компромис 3 по доклада Пирински. Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 50 за, против, въздържали се, Не мога да преценя. Мисля, че трябва да проверим изменение 50. Начало на гласуването. Изменение 15 поправя се председателката. Гласуването приключи, отхвърля се. Изменение 18. За. Против въздържали се, проверка по изменение 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Един глас в повече за НП. Сега всичко е наред. Отхвърля се. Компромис 4 за, против,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 против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, Проверка по 61. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 65 за против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 67. Добре, не беше ясно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се. Приема се 70 за, против, въздържали се. Приема се 72 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Проверка по 72. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. Господин Пирински, искам да се гласува по електронен път. Господин Пирински повтаря, че иска електронно гласуване по доклада в неговата цялост. Поименно гласуване. Има повече от 40 желаещи, значи ще гласуваме по проекто доклада с измененията към него. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 43 гласа за, 2 гласа против. Благодаря. Uh, Благодаря ви за този доклад, господин Пирински вота ще бъде добавен към информацията за доклада. така продължаваме с точка 9 от дневния ред. Това е Европейската рамка за учене през целия живот. Ще изчакаме да се възцари тишина. Now, not... Тъй като господин Хендел все още не е дошъл, искам да дам думата на госпожа Шойдерова. Мадам Шойдерова, the floor is yours, yes. Děkuji. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Благодаря, госпожо председател. Аз очаквах докладчикът да въведе в темата, но като докладчик в сянка от НП ще представя доклада. Смятам, че проектът докладът на господин Хендел показва много ясно ситуацията, свързана с рамката за учене през целия живот. Докладът се обръща към Европейската комисия с молба за актуализиране на тази рамка. Европейската рамка за квалификация е много важна. Тя е важна за гражданите, но също така и за Европейския съюз като цяло. Важна е и за, търго... за единния пазар. Важна е и за образователната система. Европейската рамка за квалификация преследва целите, които споменах, но тази рамка трябва да се актуализира. В този смисъл Европейската комисия е представила предложение, което, което според мен е много добро. И докладчикът е взел предвид в своя доклад този, това предложение. Мобилността и заедостта трябва да се укрепят според това предложение. от това ще бъдат облагодетелствани системата на заедост и системата на образование. По реформата на образователната система е особено наложителна. Рамката е свързана с заедостта и сътрудничеството с трети страни. Това също е споменато в доклада на господин Хендел. По принцип, този доклад е добра изходна точка за по-нататъчни дискусии. Аз мятам, че трябва да помислим за редовна актуализация на европейската рамка за квалификация този смисъл ще направим съответните предложения за изменения. Уважаеми колеги, радвам се и с интерес очаквам следващата дискусия. Искам обаче да уточня. Преосмислянето на рамката е част от така наречената New Skills Agenda, т.е. дневния ред за новите умения – Мисля, че мобилността ще се подобри чрез тези инициативи и ситуацията на трудовия пазар като цяло. Подкрепям проекто доклада на колегата. Очаквам с интерес дискусията и съответно обещавам определени предложения за изменения. Благодаря, благодаря казва председателката. Някои държави членки имат оплаквания по отношение на Европейската рамка за квалификация. Някои държави членки все още не са подкрепили тази рамка, не са я приложили. През 2008 година имаше отправена молба към тях да приложат тази рамка. До 2010 година обаче това не се случи. Мисля, че не бива да забавяме работата, ако искаме да прибавим нови аспекти към рамката. Трябва да започнем с действия още сега. Имам въпроси към комисията. Как да разбираме как да третираме квалификациите, които са придобити чрез неформално обучение и учене. Как те могат да придобият признание, какви конкретни стъпки могат да бъдат предприяти в това отношение. Някои държави членки са намерили начини да се справят с проблеми, може би от тях може да се получим. Особено неформалното обучение, то е много важно, то трябва да бъде осветлено. По-добре. Е, неформалното обучение не е достатъчно застъпено в националните образователни системи. но този вид обучение е много важно за хора с по-нисък социален статус. Освен това, любопитна съм, любопитна съм за становището на комисията за учебните програми, промяната на учебните програми, реформата в образованието, без това да отежнява, да, да предизвиква административни разходи за държавите членки. Как а, образователните програми могат да отговорят на целите, които ние си поставяме. Госпожа Шитанска е следващият оратор. Благодаря. Благодаря на докладчика за този текст. Радвам се, че работим не само европейски аспект, а говорим и за признаването на квалификациите от трети страни. Хубаво е да подобрим и да ускорим признаването на тези квалификации. Например, квалификации на хора от Украина. Важно е също така да имаме ясен отговор на техническите въпроси, а именно какви са отговорностите на комисията, как комисията ще се справи с аномалиите, които се виждат при някои държави членки. Има чувствителни въпроси, но по тях имаме нужда от ясни отговори. Благодаря. Госпожа Вебер. Благодаря. Най-напред разбирам, че ще разглеждаме въпросите и проекторезолюциите по-отделно, въпреки че това го правим поради процедурни причини, но двете неща са много свързани. Въпросът си остава как комисията и как държавите членки ще се справят с неформалното образование. Защото когато говорим за дневния ред на новите умения, Неформалното образование трябва също да бъде отразено в рамката за квалификацията, особено светлината на ученето през целия живот. Това мисля, че трябва да се легне в проекто резолюцията и във въпросите за комисията. Освен това, трябва да, да видим как Европейският съюз и неговия трудов пазар реагира на развитията, които наблюдаваме, на събитията, които наблюдаваме в наши, у нашите съседи. Всички тези аспекти смятам, че ще бъдат отразени при промяната на проекторезолюцията, при, при предложенията за промяна. Следващият оратор Телопес не е тук. Добре. Тук е следващият оратор, госпожа Садока от Зелените. Благодаря. Ние споделяме едно и също становище с докладчика. Целите на рамката за квалификация не са постигнати. Затова системата трябва да бъде преосмислена чрез новите препоръки на съвета. Напълно подкрепям коментарите от преждеговорившите колеги. Проблемът трябва да бъде Проблемът с неформалното обучение трябва да бъде решен. Тази рамка трябва да отговаря на нуждите на трудовия пазар. В някои държави членки, например в моята страна, имаме много специалисти по право, по маркетинг. Но нямаме достатъчно програмисти, инженери. Така че трябва да комбинираме националните и европейските методи, за да адаптираме образователните си системи към нуждите на пазара. Бидейки член на Комисията по петиции, трябва да кажа, че сме получили голям брой, от, голям брой петиции, свързани с признаването на квалификациите особено от източноевропейските страни. Вчера имахме изслушване по този въпрос с много експерти и се оказа, че това е огромен проблем – признаването на квалификации. Ще дам само... Ще дам пример с някои петиции. Мога да дам пример от някои петиции. И искам също така да кажа, че и като член на комисията по заетост, аз бях номиниране за отговорник да следя какво се случва с тези, с тези петиции, свързани с признаване на квалификациите и дипломите. И така надявам се да работим заедно в посока на създаване на един добър текст за резолюции и добри въпроси към комисията. Госпожа Акер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за този проект от текст. Има, имам няколко въпроса. Имам няколко препоръки, няколко предложения. Когато говорим за учене през целия живот, аз мисля, че зад това понятие се крие определен риск. Защото някои държави членки може да създадат един несигурен трудов пазар, в който хората непрекъснато да трябва да се усъвършенстват, да е, хората непрекъснато трябва да чувстват нужда за придобиване, от придобиване на допълнителни квалификации. Ето какво се направи в Италия. В Италия имаме система, която се основава главно на конкуренция, либерализация и конкурентоспособност. Има определен брой държави членки, в които наистина трудовият пазар кара хората да бъдат много конкурентоспособни. Хората се чувстват непрекъснато длъжни да се образоват, за да отговорят на нуждите на пазара. И понякога това е много напрегнато. На хората им е много трудно, им става все по-трудно да следват тази скорост на образование и допълнителна квалификация. Сега за отношението между формалното и неоформално образование. Не бива да купим добрите практики от някои държави членки, начините на обучение, които са много продуктивни. И когато погледнем беженската вълна, виждаме, че трябва да разберем кои са секторите, в които е необходимо най-голямо обучение и как да се използват силните страни на хората, техните налични квалификации. Смятам, че предлаганото обучение трябва да отговаря, да отговаря на потребностите на хората. В моята страна, например, мисля, че това е единствената страна, в която все още рамката не е разгърната. И когато говорим за интегриране на беженците, тази рамка може да е един много ефективен инструмент за един добър устойчив подход към управление на беженската криза. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Истина е, че е необходима еквивалентност на дипломите и квалификациите в системата на Европейския съюз. Сега да сега системите много се различават и затрудняват плодното движение на трудовата, трудовите ресурси. Необходимо е, значи, да се уеднакви информацията – и бе създадена такава система а, през 2000-та година, а, такава каквато беше прията във Франция, за да се даде възможност на всички страни да а, се създаде подобно уеднаквяване. И въпреки, че магистърската степен е еднаква сега за всички страни, в другите страни, в другите степени, докторати и прочие, някъде са за една година, за две-три години, бак, бакалавърската степен, една, две или три години в агосасонските страни и другаде, това е различно. Значи, и тук значи, тези, тези различия затрудняват движението на работна ръка. И затова е необходимо а, да се уедакви системата, за да може да се избегне бедността и уеднаквяването към най-низкият общ знаменател. И, както беше казано добре от господа Ажия, тук има културни, исторически фактори. Както всички съществуващи в момента текстове, не става дума само за признаване на квалификациите на европейците, където се правят усилия, но също така и за признаване на а, чуждестранни а, дипломи, а, е, за да може да улесним интегрирането на мигрантите. А, значи, а, това е нещо, което трябва да направим и за нашите а, младежи, и е, госпожо Шартие, с това ще приключа. Надявам се, че съм бил кратък. Господа Шаулюба. Искам само да добавя нещо. И имам един въпрос към комисията преди да направим измененията, предложенията за изменения. Значи, за следния въпрос става дума. Имаме препоръката на съвета и нещо се променя в цялата ситуация. И то по отношение на компетенциите. Искам да попитам представителите на комисията следното – Имате ли подкрепата на държавите членки за това да се промени европейската рамка за квалификации? Аз разбрах, че някои държави членки не смятат, че трябва да има големи промени в рамката. Защото до момента няма напълно прилагане на рамката във всички държави членки. Т.е. не би трябвало да има големи промени в рамката. По-скоро рамките, е, е, по-скоро промените трябва да помогнат на държавите членки да приложат рамката по-добре и по-лесно. Мистер Герике? Господин Герике. Благодаря. Когато говорим днес за европейска рамка за квалификации, мисля, че това е много важно за всички граждани. И искам да преведа един цитат от разговори, от разговори с граждани хора казваха, млади родители казваха, млади майки казаха, че след отглеждане на, де, на деца човек губи квалификация. Човек да е майка или да е баща, когато човек отглежда дете, не може да работи през това време, но в същото това време те придобиват определени умения и тези определени умения могат да бъдат използвани в последствие. Това трябва да бъде признато. Тези хора, освен това, задават основите за един нов живот. Така че, моят апел е при нашия, при нашия дебат да вземем предвид и нуждите на родителите. Хубаво е това, което човек учи като родител, да получи по-голяма гражданственост и признание в обществото. Благодаря, госпожо председател. Искам само да подчертая необходимостта а, да се укрепи тази рамка. И особено в граничните а, е, е, региони, по-въдалечените райони, където а, проблемите с подвижността а, а, са дневни. Прекарах няколко дни в а, северна Франция, в Алзас и там става дума за а, липса на равновесие между френският и германският пазар на труда. И когато вие обсъждате въпросите с заинтересованите страни и с а, образователните институции, не само с първоначално, за първоначалното образование, но за обучение през целия живот. Необходимо е признаването и на дипломите, и на уменията и компетенциите, защото там а, не се признават, примерно, нашите умения и нашите компетенции от германската страна. А, затова е необходимо да се създадат рамки, които а, отговарят на тези изисквания. Благодаря. Благодаря, господин Чарти. Не съм поискала думата. А председателката има ли друг, който иска да се изкаже? Може би представителите на комисията бих искали да добавят нещо. Имате думата. Sorry. Um, I just want to... Съжалявам за забавянето. Исках да благодаря на всички участници в дебата. Бих искала да кажа, че ставаше, имаше въпрос дали страните членки подкрепят предложението. И трябва да кажа, че в момента преговаряме все още в рамките на съвета и не мога да кажа нищо по този въпрос, преди да бъдат тези, приключени тези преговори. Благодаря. Председателката. Благодаря. И тъй като господин Хендел все още не е тук, мисля, че трябва да приключим работа по, този, по тази тема. за всички нас от тази комисия е ясно, че става дума за един от главните теми в нашия дневен ред във връзка с квалификациите. Срокът за измененията е 19 октомври на обед, 12 часа. Разглеждане в комисия 29 ноември и в пленарна зала през декември тази година. Сега, минаваме към десета точка от дневния ред, установяване на гаранция за уменията. Въпрос, който трябва да който сме обсъждали и по-рано, и тъй като господин Хендел не е тук, веднага минавам към докладчиците в сянка. Повечето от тях са тук. може би госпожа е, Шантие ще замени своя колега. Давам и думата. Благодаря, е, много благодаря, госпожо председател. Искам преди всичко да приветствам проектът за резолюция и устният въпрос, подготвен от е, председателят на комисията Томас Енгел. Значи, тук се повдига един извънредно важен, фундаментален въпрос за мобилизиране на страните членки. Горди сме с инициативата на нашия председател, който повдигна този въпрос. А НП, моята политическа група, е внесла изме... предложение за изменение, за да се подобри предлагания проект. Но главен въпрос в тази работа е да се демонстрира, че има наистина, че има връзка между онези, които нямат квалификация и ниската економическа конкурентоспособност. Тоест, свързани са ниската квалификация и ниската конкурентоспособност. Ако искаме да стимулираме е, економическия растеж, да създаваме работни места, трябва да вземем предвид е, въпроса за уменията и квалификацията. Това е, е въпрос, по който всички трябва да положим усилия. Това първо. Второ, трябва да се мобилизираме, за да може придобитите умения по пътя на обучението, а е също така и умения, придобити по-късно, извън образователната система, така наречени, така наречени неформални пътища, трябва да бъдат също признати. И то в едни така по-стабилни рамки, отколкото сегашните. Особено важно е това в рамките на бъдещата цифровизация – Онези, които са без квалификация, страдат особено много в, в тази връзка. Трябва да настояваме на това и, и то е много добре а, засегнато в предлагания документ. И още един въпрос, който ме тревожи. Нещо, което бих казала а, ме кара да се чувствам оскърбена дали когато става за абсолютно необходимите квалификации, когато става дума за гаранция за уменията в случая, необходимо е а, да се изисква повече от целите членки. Не може да се бъдат тези неща пожелателни. Трябва да използваме, а, освен това, съществуващите средства. Нашият а, социал, фон, е, социален фонд. А, а, е, съвсем не е достатъчен. Е, има, разбира се, инициативи за младите в рамките на социалния фонд. И всички, всички разчитат на него. И след като той е натоварен толкова много, сега от него се иска още. Е, трябва да бъдем твърди и ако искаме да бъдем решителни, необходимо е да се отпуснат средствата, за които са нужни, за да се постигне тази цел. Има фондове, има средства, Непрекъснато се говори за човешкият капитал, за човешките ресурси, но мисля, че когато става дума за такъв важен въпрос, като този, който в момента обсъждаме, трябва да бъдем абсолютно твърди и да защитим нуждата от средства. Защото когато става дума за страните членки и за регионите, ако няма, така да се каже, поли... съответните политически средства за финансиране, бюджетни линии, бюджетни редове, предвидени специално за тази цел, няма да постигнем резултат. Европейския социален фонд не трябва да бъде единственото средство за финансиране на тези усилия, на гаранцията за уменията. И затова смятам, че трябва да покажем твърдост и това да направят и страните членки. Това е една чудесна инициатива, подкрепяме изцяло, но откровено казано трябва да бъдем по-амбициозни в подкрепата си на а, тази гаранция за уменията, за което става дума тук. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Павел. Благодаря, госпожо председател. Най-напред трябва да кажа, че приветствам предлаганата гаранция за уменията. Тази инициатива трябва да бъде добре разбрана от страните членки. За учене през целия живот, учене, обучение на възрастни и прочие във всички възможни, всички възможни начини социалните служби трябва да разберат, че това не е някакво допълнително изискване. Това е много важна част от тяхната задача. Тази инициатива не е правно обвързваща. и е, Страните членки трябва да я разглеждат обаче като възможност да преразпределят средствата, с които разполагат, за да помогнат на ключови части от обществото, които се нуждаят от подкрепа. Искам също да подчертая няколко въпроса, които смятам са особено важни. Първо, страните трябва да прилагат общо европейските принципите за осигуряване на формално и неформално обучение, съгласно препоръките на съвета от 2012 година. Това не е въпрос на избор, не е въпрос на а, преговори. Трябва да се помага на тези, които са неквалифицирани. Второ, трябва да се спазва принципът на субсидиарност. Комисията трябва да помога на държавите в тяхното взаимодействие и размяна на добри практики. И трето, и страните членки и съвета трябва да подкрепят тази инициатива. Ние не можем да допуснем, а нито сега, нито в бъдеще, а, да губим а, свои граждани за пазара на труда. Господа Требезиус. Благодаря. Наистина, това не е лоша идея, идеята за гаранция за компетенциите. Това може да е нещо много хубаво за всяко общество, но в Европейският съюз компетенцията за образованието е на държавите членки, а в Германия това е отговорност даже на отделните провинции. Отделните регионални, местни равнищи имат своите модели, своите институции, което води до определена конкуренция и до определено оживление в сектора. Не би трябвало да е, привличаме все повече компетенции в Брюксел. Е, хората нямат нужда да бъдат попечителствани. Те трябва да могат да решават своите проблеми според техните нужди на място. Това е принципът на субсидиарност. Нашите ресурси са ограничени, за това трябва да дадем възможност за децентрализиране. Европейският съюз може да играе разумна роля тук, като направи предложение, като а, да даде здания, може да даде вдъхновение на, на и инициативи на университетите и други институции, може да подкрепим регионалните кластери за иновации. Ако комисията развие предложението в тази посока, това за нас би било правилното решение, правилният подход. Благодаря. Госпожа Вебер. Благодаря, госпожо председател. Очевидно, знаем, че има много в Европа хора, които са неграмотни, недостатъчно грамотни, нямат необходимите умения. Нещо трябва да се направи, за да им се помогне. Но мисля, че трябва да отидем и по-надалеч и да видим какви са причините за това състояние на нещата. Всяка страна членка, пък и целият Европейски съюз, трябва да помисли за цялостен подход за това как да се справим с сегашното състояние на нещата – а също така да помислим и за в бъдеще да бъдат избегнати подобни проблеми. Един от проблемите е отпадането от учебната система. Но без да решим този проблем, няма да решим проблемите с бедността и крайната бедност. Не можем да успеем без това или ако успеем, това ще бъдат, частични успехи. Трябва да бъдем малко по-амбициозни. И в, и в устния въпрос, и в проекто резолюцията. Също но струва ми се, че не става въпрос да искаме от комисията да излезе с стратегия, а по-скоро да може комисията да улеснява, да подпомага работата на страните членки. Защото има много страни членки, които успешно решават тези проблеми. Успешно се борят с неграмотността и ниската грамотност. И с осигуряването на необходимите умения на своите граждани. Тоест, комисията трябва да спомогне за споделянето на тези добри практики между страните членки. Има и нещо друго, което ме кара да се замисля. Комисията би трябвало да улеснява достъпът на социалните партньори а, до процеса на взимането на решения. Защо се иска от комисията? Това е въпрос, който да прави това. Това е въпрос, който трябва да решава, се решава от всяка страна членка. В моята страна организирах, може би, първият по да си семинар, на който присъстваха всички заинтересовани страни. Това беше възможност за размена на мнения, размена на мнения. Именно така трябва да се работи. Комисията може да формулира препоръки, например но не трябва да участва, така да се каже, пряко в този процес. Благодаря. Благодаря, председателката, благодаря. Лин Бойлен не е тук. Има ли някой от ГУЕ, който би искал да говори? Тогава ще дам думата на Томас Месерич. И той не е тук. Тогава ще дам думата на Лаура Агея. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Малко съм объркана от съдържанието на този доклад. Нека да ви обясня защо. Говорим за голям брой възрастни хора, хора, които не са особено грамотни от гледна точка на цифровизацията. Става дума за значителен брой хора, съответно, които не могат да участват на трудовия пазар. Ето защо е необходимо те да придобият съответните умения. Нека да се запитаме, защо броя на тези хора е толкова голям и защо ние не успяваме да намерим правилните решения. През последните 15-20 години мисля, че загубихме много умения, много професии. И това оказа своето въздействие върху редица държави, не на последно място върху моята страна Италия. Ние имахме една традиция, в която занаятите бяха на почет, Ставаше дума за семейни е, малки компании, където по-възрастните обучаваха по-младите и нямаше кой знае каква безработица. Това не бяха хора, които имаха университетско образование или някакво друго е, вторично образование. Въпреки това обаче те бяха професионалисти, можеха да упражняват своя занаят и да обучават следващите поколения. Съответно, изкарваха своя поминък. Тези хора, освен това, произвеждаха качествена продукция. Хората много обичат да купуват занаятчийски продукти. Сега обаче тази традиция изчезва. Милиони хора в моята страна са на улицата, не могат да си намерят работа, не са достатъчно образовани, за да си намерят работа на новите трудови пазари. Знаете, сега, например, ако трябва да се произведе една кухня, стотици хиляди детайли се произвеждат само за седмица от друга страна, един занаячия би работил месеци по една кухня, но тя би била изключително красива. Хората, които произвеждаха трайни, красиви продукти, вече нямат място в нашия живот. Мисля, че твърде много чакахме и е трудно да се спре сега свободното падане. Модернизацията може и да е много ефикасна, но системата не може да спазва тази скорост, която вече сме набрали. Ето защо следва да се предприемат стъпки, за да се запази това наследство за наятите, които съществуват в продължение на векове. Защо да не осигурим обучение за добрите, е, за обучените за наячи. Е, това са хора, които сега са в периферията на трудовия пазар и аз мисля, че би трябвало да има някакви специални обучения за тях, е, за наячи, които да придобият някакви нови умения или пък да си припомнят старите си умения, тъй като занаятите правеха Италия велика. Естествено, можем да ги научим да използват компютър и какво ли още не, но толкова много хора вече са жертви на това свободно падане, че не знам дали това е достатъчно. Не знам дали всички могат да бъдат пицари или фризьори, тъй като това им предлагаме ние. Нека да се концентрираме върху други професии, които наистина са необходими. Аз имам нужда от водопроводчици, хора, които могат да ми поправят електрическата инсталация. Нека да не определяме тези умения като вторични. Нека да променим Европейския социален фонд така, защото той да е пригоден и за тези професии. Имаме милиони проекти в Италия, много, много хиляди идеи, но средствата идват само единствено от социалния фонд. Затова, ако искаме да постигнем някакъв напредък, ако искаме наистина нашата работна сила да е обучена, то би следвало да променим малко и финансирането. Ние използваме погрешен подход и понякога инвестираме е, по начин, който в крайна сметка ще задълбочи бедността. Благодаря. Споменах в началото, че госпожа Моран Шартие е поканила една група посетители от Търговската и промишлена камера в Виен. Добре дошли в нашата комисия. Имахме гласуване и след него много от колегите си тръгнаха. Обичайно в залата има повече хора. Радваме се, че сте тук. Надяваме се, че ще ви хареса нашето заседание и ще научите нещо ново от визитата си в Европейския парламент. Давам думата на господин Мартан. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Въпреки, че това не е казано изрично в текста, очевидно е, че това, което планираме тук, ще бъде в полза на най-уязвимите, които нямат достъп до достатъчно образование. Това е абсолютно необходимо. Има много млади хора, които отпадат от училище, от учебната система, нямат никакви квалификации, никакви дипломи. И е, трябва да възстановим е, в системата на стажовете. Но става дума за най-уязвимите. говорите и за емигрантите, като че ли те първи ще имат полза от тази система. Трябва да бъдем бдителни. Необходим е национален подход по този въпрос, но този текст показва, че е необходимо а, да се а, коригира текста и да се въведе а, задължение за информираност и образование. С това се приключа. Благодаря. Госпожо Шойдрова, искате ли да кажете още нещо? Благодаря. <clears throat> Искам да благодаря за това предложение на комисията. Искам обаче да уточня, това е в крайна сметка главно препоръка. Европейската комисия предлага инструмент на държавите членки, инструменти, инструмент, който да хване хората, които пред, преждевременно напускат училище и да им даде втори шанс. Това означава, че хората, които нямат формално образование, могат в последствие да получат определени умения. Но ситуацията в държавите членки е различна, това трябва да се уважава, но това, което обединява държавите членки е, че онези хора, които нямат основните умения, за трудовия пазар са ощетени. И това е една възможност да се обогати основното формално образование. Хубаво е, че имаме тези три стъпки, че се оценяват уменията, че се предлага едно определено обучение и че се оценяват резултатите. Мисля, че това е разумно и това го казвам в качеството си на депутат от Чехия. В Чехия 6% от населението няма определено образование. И аз смятам, че този текст е важен инструмент, който ние в Чехия може да използваме, за да дадем възможност на хората да допълнят своето образование. Приветствам този инструмент, приветствам целият дневен ред за уменията и приветствам цялата рамка. Благодаря. Благодаря, госпожа Моран Шартия. Euh, Благодаря, госпожа председател. ще се съглася с нашата колежка Микайла Сотова, че тук наистина сме изправени пред един сериозен проблем. До толкова, доколкото една голяма част от младите хора нямат а, а, възможност, а, нямат необходимите знания, основни знания, за да може да се развиват от там нататък. И за това системата от стажовете е много важна, защото тя дава възможност да се, за развитие на личността, за онези, които са без други квалификации. Какво трябва да избягваме? Тези, които нямат какво да правят, да ги върнем в образователната система. Това е погрешно. Тези, които не са научили да четат, да пишат и да смятат, очевидно, че няма какво да върват към цифровизацията. Те трябва обаче да продължат обучението си в друг, по друг начин. Много по-конкретен, много по-хуманен, бих казала. В моята страна има примери за това. 20% от младите а, значи, а, е, а, е, влизат е, в, в колежите без да могат а, а, всъщност да четат и да смятат. Какво печелим? Нищо не печелим, защото днес професиите, а, от, на които се използваха тези хора, вече не съществуват от, то от 10 на години. Значи, трябва сега а, да започнем отново работа. Става дума за хора, които имат своето, макар и малко място в, в пирамидата на, на труда, на заетостта. А това е ост политика, която има фундаментално значение, тази политика трябва да тръгне от Европа, да се мобилизират усилията на всички страни членки, за да могат да постигнат приобщаването на тези хора към пазара на труда. Председателката, благодаря. Нека да повторя сега разглеждането в комисията 12 октомври. Крайен срок за внасяне на измененията 17 октомври, приемане в нашата комисия на 8 ноември и приемане в пленарна зала в края на ноември. Uh, Следващата точка от дневния ред състоянието на рибните запаси и социо-економическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието. Давам думата на Жал Пимента Лопеш. Заповядайте. Eh, eh, Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда пределно кратък. Има известни тревоги, свързани с този първи проект на текст. Естествено, отбелязваме важността на риболова за Средиземноморието, особено що се отнася до заетостта. Над 60% от работните места в Средиземноморието са в сектор, който е свързан с риболова. Всички видове граждански организации би трябвало да бъдат включени в нашето начинание. Би следвало да осигурим помощи, когато се иска общностно финансиране, би следвало да осигурим средства за закупуване на плавателни съдове, за обучаване на младите хора, които искат да се занимават с риболов. Би следвало да обърнем внимание на ролята на жените в риболова, въвеждането на минимални доходи в рибарството. Това е важен въпрос – риболова и така наречения дребномащабен риболов са изправени пред сериозни трудности. Предлагаме да се създаде фонд за обещетение. Освен това предлагаме да се насърчават колективното трудово договаряне и колективните преговори. Е, и накрая трябва да спомена един процес на деколонизация, който още не е приключил. Става дума за Западна Сахара. Е, мисля, че всички споразумения, които се изключват с е, Марокко, трябва да отчитат този проблем. Всъщност, знаете, че становищата винаги са ограничени от към брой знаци. Ще има изменения и от моя страна, очаквам, че ще има такива и от колегите. Предполагам, че измененията ще бъдат достатъчно уместни. Държавите членки трябва да ратифицират конвенцията на МОД 188 за общите стандарти при риболова. Тази конвенция гарантира безопасността на екипажите. Предвижда се за всеки кораб, за всеки плавателен съд да има и необходимото оборудване, свързано с безопасността. Така ще приключа и ще чуя с интерес какво ще кажат колегите. Благодаря, господин Лопес. Господин Бах ще се изкаже от името на НП. Заповядайте. Благодаря. От името на колегата София Рибейро искам да прочета следното. Уважаеми колеги, само 1% е дело на Средиземноморието в Световния океан. Но а, Средиземноморието, Средиземно море са много важни за биоразнообразието. Там има ценни видове, които са поставени на натиск поради свръх риболова, поради измененията в климата, екосистемите. Европейския съюз и неговите държави членки имат правни и административни задължения относно Средиземно море. Знаете, че много държави, включително Испания, Италия, Харватия, Малта, Гърция, Кипър, имат излаз на Средиземно море. Трябва да има сътрудничество между тези държави, не само между тях, но и между тях и третите страни, нашите съседи. Знаем, че около 21 000 плавателни съда има в Средиземно море. Повече от 46 000 работни места, преки и косвени, се създават благодарение на Средиземно море. Риболова е изключително разнообразен. Има много дребни рибари, които издържат своето семейство и не предлагат кой знае колко на пазара. Трябва да се обърне внимание на жизнеспособността на този сектор, на доходите в него. Е, дребномащабния риболов е, е изключително сложен, използват се различни техники, различно оборудване. Много е трудно съответно да се направи цялостна оценка, една оценка на методите, които се използват. Много от а, е, различните видове в Средиземно море са обект на, на, на намаляват тяхната популация, тъй като те са застрашени или пък има свръх експлуатиране на, на този вид. Няма кой знае колко информация за плавателните съдове, включително за района, в който те действат за улова който те имат. Това създава много проблеми. Трябва да обърнем внимание на дребномащабния риболов. Много често редица държави експлуатират един и същи запас. Всъщност това въжи за 83% от извършвания риболов. Следва да се обърне внимание и на проблема с поминъка на местните рибарски общности. Имаме нужда от е, по-добра регулация и по-добро изпълнение на съществуващите закони. С предизвикателствата трябва да се борим колективно, чрез многостранно сътрудничество, като отчитаме позицията на всички. Съответно всички заинтересовани страни, рибари, представители на местните общности, представители на гражданското общество, държавна администрация трябва да работят заедно, за да се постигне едно цялостно решение за бъдещето на този сектор, за устойчивостта. Много е важно да се спре опадъка на различните риболовни запаси и освен това трябва да се гарантира равнопоставеност за всички видове риболов, за всички рибари, независимо дали те се занимават с по-масштабен или по-дребно мащабен риболов. Всички инициативи на Европейския съюз трябва да са насочени в тази посока. В тази връзка искам да подчертая ролята на проекта на комисията наречен нашата риба за винаги, нашето бъдеще, наше наследство. Уважаеми колеги, мисля, че е възможно да се гарантира добро ниво на заето само ако се гарантира добруването на рибните запаси в Средиземноморието. Това го каза и докладчика. Документа не е особено голям. Аз съм докладчик в сянка от НП. Ще предложа изменения и очаквам да работя в дух на сътрудничество с докладчика. И така приключва четенето, господин Бах. Сега ще дам думата на следващия оратор. Той е от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика. Това е господин Занонато. Е, текста е сбит и е, изключително уместен. Докладчика посочва с пръс основните проблеми в сектора. Аз е, ще внеса редица изменения, като целта ми ще бъде да придам малко по-различна насоченост на най-, най е, наболелите проблеми. Знаете, че имаме програма за възстановяване на рибовните запаси в Средиземно море. Е, всички знаем, че нашите флоти имат нужда от подкрепа. Всички знаем, че има нужда от цялостен подход, е, трансграничен подход. Не трябва всеки да работи сам за себе си. Необходимо е да сътрудничим и с другите държави. Тези, които не са от Европейския съюз и които а, имат излаз на Средиземно море. Необходимо е, освен това, да защитим риболова. В някои случаи следва да се признае, че в този отрасъл има голям брой трудови инциденти. Особено сред тези, които са на бордовете на корабите. Работата на рибаря е много опасна, свързана е с рискове, и трябва да подобрим положението. Добре е да поговорим и за часовете на труд, хората, които са изтощени, по-често стават жертви на инциденти, по-настоящем няма гарантирани часове за почивка. Необходимо, е, освен това, на бордовете на плавателните съдове да има медицински специалисти или пък възможност за предоставяне на медицинска помощ. Проекто становището предлага минимално заплащане за рибарите, както и създаването на фонд за обещетение в случай, че е, има периоди, в които риболова е забранен. Мисля, че всичко това трябва да бъде разгледано в рамките на вече съществуващата социална помощ. Работещите в отрасъла трябва да имат справедлив, достатъчен доход. Когато говорим за семейния риболов, за дребномащабния риболов, много е важно да се вземе предвид ролята на жените и на младите хора. Ако младите хора останат в рибарските общности, ще се погрижим и за така добре познатото ни териториално сближаване. Мисля, че фонда за рибарство следва да обърне внимание на специалното положение в Средиземно море. Ако това се случи, ще има положително въздействие върху работните места. Например, може да се създадат умения, които да комбинират рибарството и туризма. Защо да не привлечем желаящи да се обучават в различните рибарски райони? Надявам се, че в крайна сметка ще се превърнем в гаранти за европейските ценности в отрасала. По-настоящем няма колежи или полувисши училища, които да обучават рибари. Флота, на следващо място, той следва да бъде оптимизиран, обновен, да се гарантира енергийната му ефективност. Що се отнася до запасите, да, трябва да се погрижим за тях. Трябва да се погрижим за безопасността, за здравето на, на рибата. Можем да се справим с така наречения незаконен риболов, познат още като ННН риболов, само ако наблюдаваме отблизо какво се случва в нашите води. От друга страна, потребителите трябва да бъдат е, обучени така, щото да станат наистина информирани е, и отговорни. И накрая, всичко, което правим за риболова, за рибарството, трябва да е приобщаващо като стратегия. Защо да не включим Frontex? Защо да не включим всички унези, които излизат в морето не за да ловят риба, а за да спасяват човешки животи? Благодаря на всички за предложенията и се надявам, че ще работим в дух на сътрудничество. Благодаря. Благодаря. <clears throat> От името на ЕКАРЕ. Благодаря, казва господин Герик. Трябва да се взема предвид е, социо-економическото положение на, на рибарите. Искам да кажа съвсем ясно, нека бъдем откровенни. В тази област е важно бъдещето на малките предприятия. Тяхното бъдеще трябва да осигурим. Това са 18% от флотата и 60% от работните места в Средиземноморието. Те не са и проблемът, когато говорим за рибните запаси. Големите индустриални производители на рибни продукти, те, са застраш... те застрашават запасите на, на риба. Е, големите корпорации не създават допълнителни работни места, те разрушават околната среда, те намаляват рибните запаси. Рибните запаси трябва да бъдат устойчиви, устойчиви и тук. Европа може да бъде много полезна, като въведе честни условия на труд, честни рамкови условия в Средиземноморието, както и в Балтийско море. Благодаря. Благодаря. Алдес се представя от госпожа Харкен. Благодаря. Най-напред искам да благодаря и аз на докладчика за неговото становище. Това становище е много добра изходна точка за работа. Положението на рибните запаси в Средиземноморието буди загриженост. 90% са застрашени от рибните запаси. Това според информацията на комисията. И това се казва както от комисията, така от учените, така от рибарите. Комисията трябва да предприеме съответните мерки както бе казано от моите колеги до сега. Мисля, важно е да се каже, въпреки че не е в наша компетенция, много е важно да имаме устойчиво опазване на околната среда. Естествено, нашият акцент е за етоста. Тук има голямо намаление на работните места. Това е много важно за рибарските общности е, от екологична гледна точка има альтернативи, но от гледна точка на заедостта трябва да видим какви са потенци... какъв е потенциала да няма намаляване на заедостта. Лайфтайн и други инициативи се съсредоточават върху е, малко мащабното рибарство, което е изключително важно тук. Господин Керек е засегна този въпрос. Аз тук нямам какво да добавя и се надявам, че ще може тук да се споразумеем по този въпрос. Съгласна съм и с параграф 2, че рибарите имат малко представителство в съответните организации. Рибарите трябва да са въвлечени при вземането на решение. С докладчика бих обсъдила въпроса за параграф 3 а именно привличане на млади хора към сектора и намаляване на рибния, рибното, риболовното усилие. Трябва да намерим баланс тук. Освен това, трябва да се съсредоточим и върху въпросите за безопасността на, на риб, риб, риболова. Вие говорихте за е, жилетките за защита. В държавите членки има различна, различни традиции, но може би може да се споразумеем за един общ, по един общ подход. Сега за фонда за компенсации на заплатите. Особено ме заинтересува тук идеята за това, че в периодите, когато рибарите не могат да, да работят, може да се таксува също като работен период и това да има отражение в пенсионната система. Много държави членки имат определени схеми за грижа за членове на семействата. Това не е едно и също, естествено, но може да се използва подобен модел. И накрая, за колективните трудови договори. Това е важно. Важно е също така и условията на труд за рибари от трети страни. А моята страна не е близо до Средиземноморието, но въпреки това смятам, че условията на труд на рибари от трети страни, този въпрос също трябва да бъде обработен. Благодаря. Никой пре... няма представител от зелените. Няма <clears throat> представител от ЕСПД. Извинявайте, пропуснах колега. Благодаря. Благодаря на докладчика. Ще бъда кратка. се срещаме с гражданите, непрекъснато срещаме се с представители на бизнеса, <clears throat> срещаме се с рибарите. И смятаме, че рибарството е източник на доход за хиляди италиански семейства. това, което се прави в Брюксел, има влияние върху живота на рибарите. <clears throat> в момента производствените разходи нарастват. Истината е, че рибарите трябва да се справят с нелоялна конкуренция от трети страни, защото те трябва да се съобразяват с правилата от Брюксел, с европейските правила. Дребномащабният триболов е най-голямата част от триболова в Италия и той е именно заплашен. 40% са, е намаляла заетостта в римния сектор, с 30% са се увеличили производствените разходи. Мисля, че е назрял моментът да се спре законодателството от Европейския съюз, което ограничава дейността на рибарите. Достъпът до европейските фондове трябва да се улесни за рибарите, така че малките и средни предприятия да могат да взимат по-лесно кредити, защото в рибния сектор са заложени хиляди хора. Това ще привлече и млади хора към сектора в Италия. Това са приоритети за нас, те са основни и могат да дадат надежда на нашата е, риболовна флота. Благодаря. Господ... Господин докладчикът, съвсем накратко. Благодаря. Ще бъда също кратък. Мога да поема, мога да разбера някои от критиките. Аз не можах да включа в текста всичко, което мога по принцип да кажа, тъй като времето беше много малко. Бяха засегнати въпросите за наследството, което дава дребномащабния риболов. Беше засегнат въпрос за заедостта за околната среда. Повечето от тези неща са отразени в е, предложението на комисията, но някои неща могат да бъдат задълбочени в нашите дискусии. При риболова ние говорим за устойчивото управление на ресурсите. Тук трябва да бъде намерен добър баланс. Говорим за увеличените производствени разходи за устойчивите доходи в бъдеще за рибарите. Това е, може би, важно не за всички страни, но, например, за страни като Португалия. Рибарите трябва да хващат все повече риба, да увеличават своята производителност, за... а това, което печелят, се остава едно и също. Производителите получават една константна печалба, докато големите компании увеличават своята печалба. Надявам се да успеем да съставим един добър компромисен текст на фона на всички ограничения, е, които ние всички съзнаваме. 20 октомври е крайният срок за измененията. В пленарна зала не знаем кога ще се гласува този доклад. И така, смяна на темата, смяна и на председателя. Und die Sprache wechselt auch. Смяна и на езика. Herzlichen Dank, Marita, für die, für die Vertretung. Благодаря, Марита. Сега преминаваме към точка 12. Много сме закъснели, за съжаление. Затова ще ви помоля за разбиране. Нека се опитаме да използваме оставащото време. Няма да говорим много дълго, дълго, затова Приветствам Фонс Леруа, новият председател на Европейската мрежа на службата по обществена заетост и изпълнителен директор на Фламандската служба за заетост и професионално обучение. Добре дошли при нас и поздравление за вашата номинация. Това е тежка служба, която поемате, но много интересна също така. Äh, и така, съвсем накратко. Тази служба по обществена заетост я има от 2014 година. Това е <clears throat> много интересна тема, която включва поставянето на целите и взаимното обучение – всичко това е важно за интеграцията на дългосрочно безработните и интеграцията на мигрантите. Това са също теми, които се опират до темата, с която се занимаваме в момента. И така, към дебата ще се включи и представителя на комисията, господин Холцварт. Той е много свързан с темата, знае това. И е чудесно, че той ще може да бъде при нас, с, нас, с нас в нашата дискусия. Имате думата. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за поканата. За нас това е чудесна възможност да представим нашата европейска мрежа от публични служби по заетостта. Както може би сте видели, има три важни въпроса, които искам да засегна. Първо, ролята на публичните служби по заетостта. Те са организирани по различен начин в различните страни, имат различни функции. Но всички те се е, опитват да намерят място на хората на пазара на труда. Някои от тях обаче имат е, и първомощия за прилагането на активна е, пазарна политика, професионално обучение, консултации по отношение на труда и други въпроси. Всички ние е, организираме тези функции по един или друг начин, за да постигнем две главни цели. Първата главна цел е да можем а, да съчетаем търсенето и предлагането на местния пазар, на националния пазар и на европейския пазар на труда. Значи това е основната ни цел – т.е. тези, които търсят работа и вакантните работни места да се намерят. също така, много важен част от нашата работа е, това е ролята в прилагането на Европейската стратегия за заетост и устойчив растеж. Не по-малко важна задача на нашата мрежа, т.е. имаме различни функции и две общи цели. Това първо. Второ, благодарение, поради економическата криза, която започна в 2008-2008 година, и създаването на нашата стратегия за 2020 година, много от нашите колеги а, бяха изправени пред а, основни реформи в, в публичните служби за заетостта от активни участници в пазара в, в трансмисии или пък създаване, необходимост от създаване на партньорства с частни служби по заедостта, т.е. партньорство между публичните и частните служби. А също така, публичните служби по заедостта а, а, имат роля за а, различна роля и различен, различен дял от пазара. Някои служби са много силни, е, оперират в голям сек, пазарен сектор, други са по-слаби. Това е, показва разнообразието на, на публични служби по в различните страни членки. Нашата европейска мрежа се ръководи от съвет, който включва представители на всяка страна членка, но също така и представители на Исландия, Исландия Норвегия и Швейцария. Те вече от няколко години се опитваме да решим какво да направим за борбата с а, младежката безработица и как да изпълним младежката гаранция. А, в някои страни това вече не е приоритет. А, а в други особено важно е да се дадат гаранции за по-възрастните, които търсят работа. Но все още нуждите на младите е, безработни са особено големи. Това втори въпрос, е, по който неодавна направиха препоръки, това е как да се борим с дългосрочно безработницата, безработица. И както спомена и председателката, как да интегрираме е, мигрантите, беженците в пазара на труда. Mm-hmm. Когато слушах дискусиите по предишните точки от дневния ред, очевидно може да играем и роля и в гарантирането на уменията, защото уменията са особено важни, тъй като те имат отношение към всички, които било, които работят, било, които търсят работа а, и са свързани с много важни промени в економиката и в пазара на труда. Не трябва да се забравя, че нашата, нашата а, главна ценност, а, главният ни актив е това е човешкия капитал. А, това са накратко нашите главни предизвикателства, през които сме изправени. Какъв е нашия подход към тези проблеми? А, значи, опитваме се да съчетаваме двете страни на две различни неща. Първо, най-доброто от бенчмаркинга, така нареченото целеви показатели. И второ, взаимното обучение. Това всичко, тези два процеса ги обединяваме в една дума, наречена bench learning, което е съчетание от бенчмаркинг, определени целевите показатели и mutual learning, взаимно обучение. Значи, каква е целта? Целта на, е оценката на задачите на всяка публична служба по заедостта. И от тази оценка нататък е, става дума за оценка, която се прави от други участници в процеса. Необходимо е също така да се идентифицират добрите практики и да бъдат, да бъдат доведени до знанието на всички. Третата ни цел е след партньорската оценка се създава доклад, и се разработват конкретни планове за подобряване на положението по проблемите, които вече очертах. И тези слабости се опитваме да преодолеем чрез различни форми на обучение. Двустранно, взаимно и прочие. Може да се каже, че става дума за три важни общи проблема, които са общи. Така нареченият модел 3А, пред който са изправени публичните служби по заедостта. Това са три думи, които започват на английски с А. Първо, отчетност – това значи, необходима е прозрачност на процесите. Трябва да действаме прозрачно. Вторият проблем е способността за изпълнение, т.е. за решаване на проблемите, пред които са изправени на пазара на труда. И третия проблем, това е подвижността, гъвкавостта, как може бързо да реагираме на а, проблемите, пред които сме изправени на пазара на труда. Един от главните проблеми е, че трябва бързо да превключваме от роля на участник в пазара на труда към роля на консултант и да работим като организации, с, които нямат економическа цел, да работим и с други правителствени, неправителствени органи и организации, за да се борим с дългосрочната безработица. Значи, това са три стратегически проблема, които са включени в нашия подход, така наречения bench learning. Методологията. Вече казах, че започваме с оценка, количествена и качествена, чрез партньорска оценка, е, идентифициране на най-добрите практики, съставяне на планове за действие и а, непрекъснато усъвършенстване. Значи, това е методологията, чрез която се опитваме да подобрим организацията на публичните служби по заедостта. До къде сме стигнали? Имаме значи, вече а, отчети от а, доклади от всички членове на мрежата. Всеки член на мрежата на публичните служби трябва да а, дава отчет а, за своята дейност. И сега вече мислим за вторият етап. Значи вече са определени, идентифицирани слабостите, идентифицирани са най-добрите практики и сега трябва да пристъпим към вторият етап. Се съсредоточаваме внимание си върху слабите страни и искаме да видим къде може да помогнем. Значи този процес е успех, който най-добре се иллюстрира от семинара, който тук моя колега проведе, датския ми колега проведе в, в Копенхаген. Повечето от публичните служби по заедостта бяха представени на този семинар, на който бе обсъден, обсъден вторият етап от процеса, който наричаме bench learning – станахме свидетели на воля, очевидна воля за подобраване на работата и на това, което правим. With many tough challenges, especially on the labor market.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 ето както е, очаквам е, е, да чуя мнението и на колегите. Мога да ви споделя с вас първите заключения от нашата досегашна дейност. Първо ясно е, че нашия подход стимулира публичните служби по заедостта да се реформират в отделните страни членки. Всъщност, също така и чрез подхода на партньорска оценка се подобрява качеството на работата на службите по публична, публични служби по заедостта. А и фактът, че работим възоснова на данни събрани на място, доказва се, че работата може да бъде подобрена, тъй като в някои страни това вече е станало. Е, каква е главната цел? Разбира се, да предложим по-добри услуги на, на гражданите, на нашите клиенти, клиентите на публичните служби. Не става дума за някаква. А, не, това не е толкова методология, колкото е а, начин на мислене. Много важно е политическата подкрепа. И един от ключовите фактори за успеха на нашата дейност е това, тя да се основава на доверието. Доверието, че всеки може да направи самооценка. А партньорите, които правят оценката на службите и са достатъчно опитни и могат да установят какви са силните и слаби страни на всяка служба. Много важна така е и увереността, че има възможност за усъвършенстване, като се осланяме на най-добрите практики на нашите колеги. И за това, господин председател, ще повторя, че винаги съм смятал, че доверието е, е основата на фундамента на Европейския съюз. А това е и основна, е, основен елемент е, в нашата работа. Значи, целта не е да се променя работата на публичните служби. Целта на този процес е да се създаде атмосфера на доверие, за да може да се подобри работата на всички публични служби по заедостта. Дори най-добрите има какво да научат от своите партньори. Значи това е начин на изграждане на мостове между публичните служби по заедостта в различните страни за подобраване подобряване функционирането на националните пазари на труда и на общият европейски пазар на труда. Това е нашия подход. И както Ралф каза в видеото, което видяхме, може подобен подход да се прилага и към други области на публичната дейност, на политиката. Защото това е подход, който е прозрачен а, и ясно се вижда какво постигаме чрез него. Е, Тук, що излезе вчера или може би тази сутрин излезе от печат тази брошура върху подходът на Bench Learning. Тя е на ваше разположение. Пък и това, което казах до тук, очаквам вашите мнения и забележки. Благодаря. Имаме само 7 минути до края на нашето заседание. Искам да ви оставя няколко две минути, примерно, за отговори, затова имаме пет минути за въпроси. Ако има въпроси, моля, задайте ги. Само с това ще се ограничим. интересно е от, от, от, от, връзката между мрежата от публичните служби по заедостта и ЕОРЕС, Европейския портал за мобилност. Благодаря, господин председател. Много бързо искам да задам един въпрос на господина. как съчетавате времето за промена, сменяне на работата и времето, което е необходимо за преквалификация? Как успявате да се справите с това, като се има в предвид колко бързо се променя работата от едно място на друго? Споменахте семинар, Копенхагенският семинар, на който е имал представители от всички служби. Но как се сътрудничите, за да може да вървите в крак, да бъде някакво хомогенно вашето развитие? Благодаря, Емилиан Павел, за социалистите на немци. Аз ще бъда кратък. За мен са важни мигрантите и дългосрочно безработните. Как виждате техните проблеми? Сега, особено когато става дума за интеграцията и за тези две групи, които споменах, е, и двете групи трябва на тях трябва да им бъдат предложени възможност за квалификация, за обучение, включително и езикови курсове за мигрантите. В моята страна има проблеми с финансовите ресурси и с а, обучителите. Има много бюрократични пречки освен това, и когато говорим за миграция, говорим за работни места за полицаи, говорим за съоръжения като, като огради, като мрежи, но има малко финансови средства за интеграция на мигрантите. И на следващо място, какво смятате да направите за дългосрочно безработните? Службите по, по трудова заетост печелят добре? И каква е разликата между частните служби и националните? Защо хората в крайна сметка се обръщат предимно към частните служби за трудова заетост? Благодаря. Благодаря. Други въпроси? Антея. Антея Макентайр. Благодаря, господин председател. Много е трудно да бъдеш кратък. Ще положа всички усилия. Нека да кажа, че наистина съм за тази стратегия, позната като Bench Learning. Стандарти, да се учим от най-добрите практики и така нататък. Всяка държава е различна. В моята страна се случва така, че само 5,8% от хората между 16 и 24 години не работят или не учат. Е, имаме и 740 хиляди работни места и аз се притеснявам как ще ги запълним. Затова искам да разбера какво се прави с цел да се работи с училищата, университетите, компаниите, за да се идентифицират нуждите на трудовия пазар и как да запълним тази пропас, позната като пропаста на уменията. Благодаря. Мариан Харкен. Благодаря. Два кратки въпроса. В вашата брошура казвате, че Bench Learning може да намали от една страна безработицата и от друга страна пропаста по отношение на уменията. Разбирам. Въпросът ми е следния. Бързо прочетох текста, чух онова, което казвате. Струва ми се, че много се концентрирате върху предлагането. Има ли нещо и по отношение на търсенето? И другия въпрос още един коментар има във вашата брошура, където говорите за помагане на държавите, за да създадат и развият съответните реформи. Дайте примери в това отношение. Благодаря. Рина Роня Кари. Благодаря за това представяне. Беше много интересно да чуем за този бенч learning. Има много въпроси. Най-важният е следния. Публичните служби по заетостта трябва да помагат на гражданите. Затова искам да попитам как се включват гражданите по отношение на събирането на данни по различните моменти, аспекти на този бенч learning, как се включват гражданите в това начинание и как разбират те по какъв начин се справят. Лаура Джея няма, Джин Ламбарт я няма, СПД също нямат представител. Други въпроси, ако няма, господин Лерой, заповядайте. Преводачите, ако ни дадат още 5 минути, ще имаме достатъчно време за отговор. Благодаря за тези въпроси. Те показват, че проявявате много интерес е, към тези, е, голям интерес по-скоро към тези публични служби е, по заедостта. Искам да кажа, че когато можем, ние ръководим в тези публични служби по заедостта. Ако можем да имаме стабилни партньорства с други играчи на трудовия пазар, то всичко това трябва да се задвижва от публичните служби по заедостта, защото чрез нас се събират по-лесно на едно място интересите на търсенето и на предлагането, на търсещата и на предлагащата страна. Някои въпроси бяха насочени към следното. не да свързваме дипломите с а, свободните работни места, а уменията с свободните работни места. Намекнахте, че не отчитаме а, уменията. А, тук трябва да спомена и компетентността на бъдещето. А, трябва да се включат различните познания в схемата за бъдещето. Нека да спомена едно сътрудничество между моята публична служба по заетост и Малтийската служба по заетост. Това е конкретен пример. За първи път в Европа имаме система на напасване, която се основава на познание. Между другото, тук отчитаме резултатите постигнати от френските колеги. Значи, създаваме, виждате, система на напасване – по отношение на познанията. Малта а, изпраща а, своите биографии, различните познания към а, системата ВДАБ. Ние напасваме и изпращаме работните места към Малта. Виждате, става дума за две малки публични служби по заедостта, които нямат възможност да се занимават с напасване на широка основа, но поради сътрудничеството си постигат добри резултати. Възоснова на този опит в Малта ние подобрихме нашата собствена система на напасване. Значи, виждате, това е от полза и за малтийските работодатели и търсещи работа, и за нашите собствени такива. Това е пример за сътрудничество, което трябва да се използва и на други места. Това е пример за това как може да се работи заедно въз основа на постигнатото от една публична служба по заетост. Едно от основните предизвикателства, и това е отговор на, на, на последния въпрос, реформите, които бяха извършени от публичните служби по заетостта, а те бяха необходими, бяха насочени към по добро участие в процеса от страна на работодателите. Не може да напасваме търсещите работа сред младите хора, ако няма ответна страна, ако няма ответна реакция по отношение на работодателите. Много от Службите имаха достатъчно контакти с дългосрочно незаетите, но нямаха достатъчно контакти с е, работодателите. И ето виждате сега е, създаваме една мрежа и с работодателите, за да може е, да предложим повече работни места на трудовия пазар. Тук трябва да спомена още нещо в отговор на вашия въпрос. Нека да направим онова, което прави частния сектор. С други думи, не да създаваме услуги просто така, а услуги, които а, да отговарят на интересите и на работниците, на търсещите работа и на работодателите. И всъщност това е една от основните полуки, които извлякох от така наречената младежка гаранция. Това естествено е логично. Една от препоръките казва, че трябва да се свържат търсещите работа с работодателите. Чрез младежката гаранция видяхме, че когато се създават нови услуги, услугите се приспособяват по някакъв начин. Благодарение на новите услуги има приспособяване към нуждите. Това е един от уроците, който научихме. Как да се комбинираме, да, да комбинираме своите усилия от интерес е, за всички. По отношение на дългосрочната безработица имаме най-добри практики. И ако успеем да ги открием и да ги разпространим, можем да подобрим много политиките на трудовия пазар в цяла Европа. Можем да подобрим и собствената си стратегия. Когато става въпрос за дългосрочната безработица и проблема с беженците, тук има една пресечна точка. Всъщност беженците имат няколко проблема. Не само, че те са много отдалечени от трудовия пазар, но, но а, имат и други проблеми, като а, език, култура, а, Що се отнася до дългосрочната безработица сред тях, тя е свързана с медицински проблеми, психологически проблеми и така нататък. И публичните служби по заедостта не могат да се справят сами. Така че трябва да работим заедно с частния сектор, с представителите на търговията, с НПО. Това е единствения начин да се предложат цялостни интегрирани услуги на дългосрочно незаетите на бежанците. И всъщност за мен едно от основните предизвикателства е как да интегрираме услугите за тези групи клиенти. Благодаря. Данки. Така, благодаря. <clears throat> Трябва да ви се извиня за краткото време, но мисля, че темата сама по себе си е така структурирана, че е, ние и в бъдеще ще се занимаваме с нея и следващата година във всички случаи. С интерес ще наблюдаваме развитието на материята, с развитието на тази схема, развитието на тази мрежа. Хубаво е да документираме тази, това развитие и да разпространим постигнатите резултати. Благодаря на колегите, благодаря на експертите до е, днес след обед.